Внесени са 7 предложения за резолюция. Сега давам думата на комисар Етингер. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, Европейската комисия благодари на Европейския парламент за днешното разискване. Приветстваме провеждането на дискусията за Сребреница, фактът, че сте внесли проекто резолюция, показва, че европейските институции съвместно са поели една важна инициатива. 20 години след събитията в Сребреница, в мислите си сме с близките, с семействата, на загиналите при тези трагични събития. В мислите си сме и с жертвите. Трябва да припомним, че както Европа, така и светът преди 20 години не направиха всичко възможно, за да защитят хората в Сребреница. Геноцидът в Сребреница остави своята болезнена следа не само в региона, но и в цяла Европа. Остави болезнена среда, следа в Босна и Херцеговина. Тези събития ни вменяват морален дълг. Да не забравяме. Вменяват ни морален дълг да изискаме от избраните политици в Босна и Херцеговина и в целия регион да направят всичко възможно за запазването на спомена. Трябва да направим всичко възможно, за да подпомогнем съдебната система за подвеждането под отговорност на престъпниците. Ще трябва да допринесем и за помирението в региона, в името на настоящите и бъдещите поколения, за да облегчим болката на близките на загиналите, е абсолютно задължително да подведем под отговорност извършителите, да узнаем истината за все още обявените за безследно изчезнали лица. Всичко това са абсолютно необходими условия за помирението между отделните етнически групи в Босна и Херцеговина и в региона. Коя бе една от най-важните полуки за Европейския съюз от войната в Югославия? Една от най-важните полки бе, че трябва да продължим да работим за бъдещето на страните от Западните Балкани, за тяхното бъдеще в рамките на Европейския съюз. Тези държави са със статут на страни кандидатки. Ще трябва да продължим процеса по тяхното присъединяване, така че да се ползваме и с доверие. Сега трябва да продължим да работим за помирението в Босна и Херцеговина и в целия регион. Комисията би искала, когато припомняме за събитията от Сребреница, да сведем глави пред памета на жертвите, но също и да призовем за помирение. Комисията очаква от всички държави в региона да предприемат решими действия, действия от страна на гражданското общество и на компетентните органи за доближаване до Европейския съюз. Това е най-добрата възможност за преодоляването на спомена за трагедията от преди 20 години. Не бива да забравяме за случилото се преди 20 години, но трябва да направим всичко възможно, за да не се повтори в бъдеще. Благодарим на парламента за проекто резолюцията. Със съжаление отбелязваме, че в съвета за сигурност на ООН подобна резолюция, внесена от Обединеното кралство, не бе приета, тъй като бе наложено вето от Русия. Според нас, подобни трагични събития от историята на европейския континент не бива да се политизират. Благодаря. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Preda. Olkaa. Благодаря много. Господин Преда има думата. Благодаря, госпожа председател. Темата, която обсъждаме те, днес и, и а, резолюцията, която ще гласуваме, са толкова важни а, и в контекста на факта, че съвета за сигурност на ОНЕ вчера не прие резолюция. А, длъжни сме да отдадем почет на жертвите на тези ужасяващи престъпления от преди 20 години от Сребреница, нашите мисли с, с жертвите и техните семейства. Като европейци сме длъжни да дадем тази почет е, на гражданите на Босна и Херцеговина на региона. Необходимо е а, е, да се установи истината, колкото и болезна болезнена е тя. Е, фактът е, че преди 20 години в Сребреница имаше геноцид. Осъждаме го изключително силно. От отхвърляме всички опити да се релативизира случилото се. Затова трябва да се отдаде почет на паметта на жертвите да се постигне напредък в процес на помирение и затова призвам лидерите в Босна и Херцеговина да направят всичко възможно, за да може страната им да продължи да се движи напред. Да не се повтаря такова нещо никога повече. Затова под, да, подчертаваме подкрепата си за интеграция на Босна и Херцеговина и Западните Балкани към Европейския съюз. Това е най-доброто за Босна и Херцеговина и за продоляване на различията. Госпожа Файон. Пред 70 лети е Европа крвавела. Revščina in pogorišča vojne so postavili temelje današnje Evropske unije, združene v miru, enakosti, solidarnosti, demokraciji. Благодаря, госпожо председател. Солидарността, толерантността, мирът и демокрацията, зачитането на правата на човека са все ценности, които ние представляваме. Продължавайте, имате думата. Any translation. Sorry. Пред 70 leti е Европа кървавела. Revščina in pogorišča vojne so postavili temelje današnje Evropske unije združene v miru enakosti solidarnosti demokraciji strpnosti spoštovanju človeka. govorim za mir solidarnost demokracija толерантност и зачитане на правата на човека. Помирението трябва да започне е, там, където е, болката е най-силна. Паметта за случилото се е, е жива. 8000 боснаци загубиха живота си в Сребреница. Трябва да се направи всичко възможно, за да се стигне помирение на 60-та годишнина от Аушвиц. Шрадър заяви, че е, има много хора, желащи да забравят, но не трябва да се забрави случилото се. Същото въжи и за Балканите. Трябва да дадем почета си на паметта на жертвите в Сребреница и в Югославия като цяло. Няма да има спокойствие за човешкото достоинство, ако забравим тези престъпления. Сребреница трябва да бъде знак за нещо, което никога повече не трябва да се повтаря. Има изключително много хора, които все още са обявени за издирване в събота. Ще отдадем почита си и на тях. Усилията за регионално сътрудничество са много важни на Балканите. Много е жалко, че в съвета за сигурност на ООН не, не се прие резолюция трябва да се преодолеят политическите ограничения, защото имаме морален дълг да помогнем на Босна и Херцеговина да се придвижи напред. Благодаря. Благодаря. Господин Томашич. Госпожа Томашич. Благодаря. Ние днес си спомняме за геносита в геноцида, за страданието на жертвите и техните семейства. Искам да използвам тази тъжна годишнина, за да припомня тъжната роля, която изигра международната общност в това кръвопролитие. В продължение на 4 години имаше разлика между Вуковар и Сребреница. Този времеви период се оказа недостатъчен. кадрите за разрушение Вуковар, наличието на лагери на Харватии на територията на Сърбия се оказаха недостатъчни, за да отворят очите на света за агресията, която се случваше в Харватия. В резултат на това наблюдавахме няколко години по-късно най-лошия възможен сценарий в Сребреница. Само а, справедливостта може да доведе до постоянен мир. Благодаря ви. Господин Якович. Преди 20 години в Сребреница бе извършен геноцид. Това бе най-ужасяващото военно престъпление на територията на Европа след Втората световна война. Мотивът за това престъпление бе чисто етнически и религиозен. Може да сме щастливи сега, тъй като живеем в общност, основаваща се на общи ценности. Време е да сложим край на разделението в Босна и Херцеговина. Време е да заявим спрямо страната, че Европа иска тя да е част от нея. Трябва да отдадем Дължимото на паметта на жертвите, както и на всички семейства, които продължават да страдат. В Босна и Херцеговина бяха извършени ужасяващи престъпления, за съжаление и от мои сънародници. Ще трябва да кажем истината и да я приемем. В Сребреница продължава да е символ за трагедиите, за страданията на всички граждани на Босна и Херцеговина. Днес трябва да се възползваме от възможността да признаем страданието, през което преминаха всички хора на територията на бивша Югославия. Но трябва да признаем и страданията на много хора сега по света. Трябва да кажем със съжаление, че международната общност напълно се провали. Тогава тя не направи онова, което всички очакваха от нея, а именно да предотврати кръвопролитията в Сребреница. Виновниците трябва да бъдат наказани. Очаквам от съда в Хага да си свърши работата. Съжалявам, че ООН не бе достатъчно смела, не прие резолюцията за Сребреница. Затова е добре, че днес излизаме със съвместна резолюция. Днес има и нещо добро. Трябва да отправим послание към хората в Сребреница, че тази резолюция не е насочена срещу Сърбия или сръбските граждани. Просто искаме Сърбия да се изправи пред истината, преди да се присъедини към голямото европейско семейство. Председателката. Благодаря, господин Штор. Děkuji, paní předsedající Eh, já bych se chtěl omezit na dvě poznámky. Благодаря. Два коментара само. Тази война никога нямаше да избухне, ако американците не бяха призовали Бегович да оттегли подписа си от споразумението през 1992 година. Втория коментар по отношение на Радко Младич и Радован Караджич. Говорим за тях в този текст, но не говорим за хората, които при... Е, доведоха до всичко това. Е, сред които е Насер Орич, бизнесмен от Тусла, който през 2006 година бе пуснат на свобода. Е, в Хага, защото свидетелите или бяха убити, или бяха изчезнали, или, няма, или не искаха да говорят и той беше освободен поради липса на доказателства. Събитията трябва да бъдат упоменати и паметта почетена, но това не е всичко. Господин Солтес. Е, минути, не може. Дами и господа, за една минута аз няма да мога да изброя всички жертви на Сребреница. Но мисля, че ние не бива да се затваряме очите за истината и да поемем отговорност. Международните организации също изиграха важна роля тук. Ние трябва да почетем паметта на онези, които загубиха децата си, съпрузите си, не можем да ги върнем, но можем да им помогнем, като не ги забравяме и ако не оставяме престъпленията ненаказани. Тъй като тези престъпления бяха извършени в е, името на някои, е, но без тяхно е, пряко участие и отговорност. Ние, ние не бива да допускаме повторение на тези събития в Европа. Благодаря, господин Синадинос. Госпожо председател, събитията в Сребреница трябва да припомнят на новите поколения за мащаба на тези ужасяващи престъпления. Трябва да са повод за нас да ги предотвратяваме в бъдеще. За съжаление, Алкайда, Боко Харам и Ислямска държава в момента извършват подобни престъпления. Това, което се случи в Сребреница, не бе случайност. То се дължеше на действията на германците и американците, които искаха да разгромят бивша Югославия по геополитически съображения. В резултат от тази политика днес в Босна и Херцеговина живеят три националности. Две от тях се ненавиждат сърбите бяха прогонени от Косово. В бивша Югославска република Македония също живеят различни етнически общности. Тя иска да си присвои гръцкото име Македония. Не бива да забравяме историята, не бива да изопачаваме историческите факти, но трябва да ги помним. Председателката, благодаря. Следващият оратор, господин Пленкович. Hvala na dvadeset godinjicu genocida u srebrenici Благодаря. На 20-та година след Сребреница искам да изкажа съболезнованията си за семействата, които все още не знаят какво се е случило с техните близки. Все още не знаем всички подробности за ужасните е, ужасното насилие, е, което е, бе осъществено под ръководството на Радко Младич и, е, и при което загинаха 8000 мъже и а, е, момчета. Сърбия заяви, че няма да помогне за преследването на жертвите. Необходимо е в съда в Хага делата да приключат възможно най-бързо. Вчера имаше въздържа... гласове въздържали се по отношение на резолюцията на НАТО и по-конкретно, извинете, на съвета за сигурност на ОНЕ. Аз лично вярвам, че е крайно необходимо да се постигне помирение и това може да стане само чрез приемане на фактите, чрез изказване на официални извинения. Така беше и с Втората световна война, а не само с Босна и Херцеговина. Благодаря. Господин Кан. Um, Госпожо председател, тази седмица отбелязваме 20-та годишнина от геноцида в Сребреница. Ние почитаме памета на жертвите и отдаваме а, дължимото на техните семейства, които търсят справедливост. Госпожо председател, Жалко е, че в ООН не беше прията резолюцията, особено като се има предвид, че съдът е признал събитията в Сребреница като геноцид. Ние не бива да се поддаваме на онези, които извършват подобни престъпления. Изключително важно е да има померение, защото по този начин ще се постигне справедливост и ще излезе истината. Наша цел е да насърчим образованието, да държим жива паметта за Сребреница и други случаи на геноцид. Пътещите поколения трябва да разберат, че че не бива да се допускат подобни кланета и че трябва да бъдат изградени общества, приобщаващи общества. Европейският път на Западните Балкани е най-добрият път за тях, за да се загърбят трагедиите от миналото. Ние трябва да помогнем на страната да се превърне в безопасно и сигурно място, това ще бъде най-доброто възпоменание на жертвите от Сребреница. Благодаря, госпожа Луначек. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, тази събота от името на председателя Шулц, заедно с десетки хиляди други, ще представлявам Европейския парламент по време на възпоменателните събития в Сребреница – Днес ще предам на участващите в тази проява, че днес сме почели памета на жертвите. Ще изразя и своите съболезнования на техните близки. Много е важно да припомним за най-ужасяващите престъпления, извършени в Европа след Втората световна война. За съжаление, резолюцията в съвета за сигурност на ОНЕ бе блокирана. За това е толкова важно ние да приемем своята днес. Не може да се установи мир единствено ако само говорим за случилото се. Трябва да подведем под отговорност и виновниците, да работим за помирението. Нека припомня за съдбата на многото жени, които пострадаха от войната и чието страдание все още не е признато в достатъчна степен. Никога не бива да допускаме в бъдеще нещо подобно като геноцида в Сребреница. Не бива да го допускаме нито тук в Европа, нито където и да било по света. Благодаря, господин Пикола. Госпожа председател, трябва ли да чакаме да премине време и да се натрупа историческа дистанция преди да кажем какво се е случило в Сребреница? Случилото се там е геноцид. И трябва да направим всичко възможно подобни неща никога да не се случат повече. Трагедия започна близо до Сребреница в Сараево. Войната доведе до трагични събития на много места и приключи с е, това ужасяващо събитие през 95-та година в Сребреница и смъртта на 8000 души е още по-трагична поради факта, че за разлика от началото на 20 век сега имаше съюз, е, е, съюзи в международен план, международни системи, които трябваше да са там на лице, на разположение, за да може подобни събития никога да не се случват и въпреки това това се случи. Не трябва никога да забравяме Европейския съюз, трябва да се гордее с е, участието си в е, е, почитането на паметта с резолюцията от днес. Господин Склереч има думата. Благодаря, госпожо председател. Посланието, мотото на Европейския съюз е единство в многообразието и това е посланието, което трябва да отправим към Босна и Херцеговина заради гражданите, заради бъдещето на младите хора, заради мира в региона, заради бъдещето като цяло както и заради бъдещето на Европейския съюз. Ние да забравяме 20 години сред, след едно от най-ужасяващите престъпления на етническо прочистване, геноцид в Сребреница. заради мира и заради 12-те хиляди души, които са в неизвестност и за бъдещето, за мира на бъдещите поколения трябва да положи максимални усилия да се постигне помирение на всички общности в Босна и Херцеговина. Затова призоваваме Европейския съюз, всички институции, гражданите на Босна и Карцеговина да намерят решение за траен мир. Благодаря ви. Сега преминаваме към CatchDI. Пет души поискаха думата. Господин Кукан има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Днес смирено почитаме паметта на онези, които загинаха преди 20 години в Сребреница. Изказваме своите съболезнования на техните близки. Скръпта на хората в Сребреница е и наша скръп. Не бива да забравяме съдбата на хората в Сребреница. Наш морален дълг е да си спомняме за тези събития, да припомняме също така, че това никога не бива да се повтаря. Искам да благодаря на всички онези, които днес носят на ревера си хартиено цвете в памет на жертвите в Сребреница и като знак за надежда надежда, че ще постигнем помирение и че ще подарим надежда на Босна и Херцеговина. Благодаря. Господин, господин Франзолика, благодаря, госпожа председател. Е, нашата е, цел с е, този дебат днес е тук в Европейския парламент да отдадем почита си на жертвите, е, които е, загинаха в трагичните събития в Босна Херцеговина преди 20 години. За съжаление, е, международната общност не изпълни моралния си дълг тогава. Трябва да се направи всичко възможно мироопазващите мисии да действат така, че подобни събития никога да не се случват. Трябва да изкажем е, голямото си съжаление, че в е, съвета за сигурност на ОНЕ Русия гласува против резолюцията, определяща събитията в Сребреница като геноцид. Виновниците трябва да бъдат подведени под отговорност – Помирението в Босна и Херцеговина е решаваща крачка към европейската интеграция. Подобни събития не трябва да се повтарят никога повече. Uh, Госпожа председател, по повод 20-та годишна от а, клането в Сребреница, трябва да почетем а, паметта на тези 8 хиляди младежи, а, млади мъже, които са били убити, както да си спомним и за мнозината, които остават в неизвестност и са погребани в общи гробове. Заедно с другите колеги искам да изразя шока си от ветото наложено от Русия срещу опитите на британското правителство да прокара резолюция за Сребреница в съвета за сигурност подобни трагедии не трябва да се предвръщат в политически футбол. Това ни а, напомня а, за убийствата, извършени от Сталин, които той прихвърли на а, германците. Господин Кичо. Уважаеми колеги, господин комисар, ужасяващите събития от преди 20 години в Сребреница могат да бъдат тълкувани от много страни но те трябва да ни напомнят най важното че преходът от тоталитаризъм към демократични граждански общества на балканите беше белязан с кървави етнически конфликти. на този фон моята страна република българия умя да осъществи безкръвен преход известен като български етнически модел един от най ярките жалони на нашия път за членство в нато и европейския съюз. с активната роля на либералната партия дпс бяха опровергани очакванията на много анализатори че първата кръвопролитна етническа война ще се случи в българия заради насилствената смяна на имената на българските мюсюлмани. двадесет години след събитията в сребреница и трагедията на босненските мюсюлмани става ясно колко труден и болезнен път извървяха балканите. споменът за трагедията в сребреница ни подсеща че европа продължава да бъде морален длъжник на западните балкани. за две десетилетия държавите от този регион се превърнаха от непримирими врагове в партньори и съмишленици на евроатлантическата кауза те имат право да живеят в един истински европейски мултикултурен съюз. Председателката. Благодаря, господин Мариньо Епинто. Госпожо председател, уважаеми колеги, Мащаба на трагедията, развила се преди 20 години в Сребреница е такъв, че трябва днес да си дадем сметка, че невинни няма. Единствените невинни са жертвите и техните семейства. Както често се случва в подобни ситуации, обаче, международната общност изчака доста дълго време преди да положи усилия нещата да тръгнат по пътя към помирението. И със съжаление и днес виждаме продължаващо лицемерие. Все още има извършители в тези престъпления, които не са наказани. С това престъплението продължава да се случва. Необходима международната общност да накаже извършителите. Само така жертвите ще имат мир. Благодаря. Kiitoksia ja komission puolesta komissaari Oettinger, olkaa hyvä. Благодаря, господин комисарят Oettinger има думата. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete. Die heutige Debatte ist ein Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, днешните разисквания показват, че Европейският парламент е поел реален ангажимент да почете паметта на жертвите на геноцида в Сребреница от преди 20 години. Комисията, участвайки в този дебат, се присъединява към Европейския парламент. Почита паметта на жертвите не само в Сребреница, но и на цялата територия на Босна и Херцеговина за периода 92-95 година. Това бяха трагични събития, които се разиграха в държава съседна на Европейския съюз. Те показват каква е основната цел на Европейския съюз, а именно установяването на траен мир Европейският съюз бе един проект за установяването на траен мир след края на, световната, на Втората световна война и падането на Берлинската стена. Това бе един проект за установяването на краен мир в името на нашите деца и внуци, траен мир на територията на целия Европейски съюз и на цяла Европа. Босна и Херцеговина и останалите страни от региона имат ясна европейска перспектива. Европейският съюз, Европейският парламент, комисията, съветът и държавите членки неведнъж са изтъквали това. Европейската комисия ще направи всичко възможно, за да подпомогне страните от Западните Балкани по пътя им към членство в Европейския съюз. Ще ги подпомогнем, за да успеят да отговорят на условията за членство и да гарантират по-добро бъдеще за младите хора там. Председателката бяха внесени 7 предложения за резолюция. Приключваме разискванията по тази точка.